Заповядайте, изчаквам ви да седнете. Uh, so, ladies and gentlemen, good afternoon, welcome. Дами и господа, добър ден. Добре дошли. Сега преминавам към родния си език унгарски. За мен ще е малко по-лесно. Искам да поздравя всички присъстващи днес след обед на нашето заседание на Комисията по петициите. Не само депутатите, но и всички вносители на петиции или техните представители представителите на Европейската комисия и на други институции. Първо, нека да ви се извиня. Аз за първ път в живота си председателствам заседание на такава комисия, така че може би ще има някакви моменти, в които ще се колебая е, относно административните процедури и ще разчитам и се надявам, е, че ще получа помощта на председателя на секретарията. Днес е, заседанието ни след обед ще започне с един важен работен документ, който е изготвен от госпожа Уолис мисля, че сте наясно с този документ. И затова искам да помоля сега госпожа Волис, докладчика по този работен документ, да направи своите коментари. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за това, че за първ път председателствате нашето заседание. Е, програмата от Стокхолм. Ако ми разрешите, ще си разделя коментарите на три части. Първо, по отношение на процеса на това как нашата институция работи в контекста на самата програма. Е, процеса. Парламента трябва да е, даде своето мнение за Стокхолмската програма, която от една страна е програма на шведското председателство и от друга страна на комисията и то в съвсем е, кратък срок трябва да направим това. Е, комисиите работят по резолюции, две основни комисии, дори повече от две Комисията по правни въпроси за граждански е, свободи. Ние също работим, но ние ще дадем само становище. А, така че а, да сме сигурни, че ние а, ще допринесем към общото оформяне на становището на парламент. За тази цел ние изготвихме един работен документ, който е представен пред вас. И за да ви представя контекста, мога да кажа следното. Програмата на, от Стокхолм е 5 годишна проблема в областта на сигурността и гражданските свободи. Преди нея съществуваше програмата от Хага и преди това програмата от Тампере. Това, което е важно да кажем за тези документи и за амбициите на Европейския съюз по отношение на сигурността и правосъдието е, че ако се върнем към 99-та година, е съвсем ясно, че има ясно оформено желание да се работи в тази област, за да се помага на гражданите. Но акцента значително се смени след атентатите от 11 септември. И тогава много силно се акцентира върху борбата срещу тероризма. Сега в момента започваме да преосмисляме равновесието на нашите цели и отново се съсредоточаваме върху проблемите на гражданите в ежедневния живот и техните права. И ако гледате документа на шведското председателство и на комисията, тези амбиции, които се съдържат там по отношение на областта на правосъдие и граждански свободи са свързани с основните права на гражданите и начина по който, по който те могат да ги защитават в съда. Тоест, гражданите се извеждат в сърцето на нашата дейност в Европа. Аз лично е, се чувствам оптимистична. Чувствам оптимизъм за това, че ние ще успеем да напреднем в тази посока. Да се даде възможност на гражданите да следват и да защитават своите права е основна цел на нашата комисия и това, което аз искам да направя с настоящото становище е да огледаме работата на нашата комисия, да видим кои са областите, където се появяват най-много петиции и как те се, се отнасят към Сток, Стокхолмската програма, да определим нуждите да работим в тези области и да направим нещо за това. И така в документа вие виждате, че ние сме формулирали някои такива области. Примерно пълно, изра... пълно упражняване на правото на свободно движение – Защитата на малолетни и непълнолети също много проблеми. Участие в демократичния живот на Европейския съюз. Тук има също ред проблеми, но един от основните моменти, които ще възникнат след приемането на Лисабонския договор, това е практиката, свързана с инициативи, повдигнати от гражданите. Взаимното признаване и политиката за отпускане на визи. Там има ред проблеми. Нашата комисия има немалко опит и знае, че във всички държави има проблеми. Затова това, това е една област, която Стокхолмската програма следва да отрази, поне да отрази нашия опит от работата по тези проблеми. Много от тези проблеми а, когато работим с тях, се оказва, че не толкова проблема е липсата на законодателство, а по-скоро липсата на адекватно прилагане на вече съществуващото законодателство. И това, което се съдържа в нашите заключения и препоръки, е именно, че прилагането на законодателството е един голям проблем и това трябва да се отрази в програмата от Стокхолм, ако искаме да работим за Европа, за сигурност и правосъдие, това, което искат нашите граждани. Това, най-общо казано, са насоките на документа. Както казах в самото начало, така изпитваме известен натиск и имаме желание да, да направим така, че гласа на нашата комисия да се чуе, защото три други основни комисии ще изготвят доклада до края на октомври всъщност срока за нашето мнение е до 2 октомври. И ако колегите са готови да приемат този работен документ, секретарията може би може да ни посъветва по въпроса. Може би ние можем да го подадем, а измененията да бъдат представени по писмената процедура. Това е накратко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 Благодаря. Благодаря за бележките ви, за нашата ежедневна работа. Абсолютно тя не може да бъде подценена. Действително, тук ние се занимаваме и с тези предизвикателства в нашия век, именно сигурността, борбата с организираната престъпност, тероризма и сигурността, свързана с осигуряване на правото на личен живот. По тази причина и три комисии се занимават с работата по Стоксонската програма, включително и Комисията по граждански свободи. Сега искам да помоля представителите на Европейската комисия да се изкажат, ако разбира се имат желание. Мадам Ягузо, nem tudom, hogy ex- elnézést, hogy nem láttam. Öné a szó, Madame Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et, à mon Jeguzu. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да ви пожелая всичко най-добро. Като за първи път председателстваща искам и да благодаря на госпожа Уолис – за отличния конкретен доклад, който показва много точно какви са намеренията на комисията по отношение на Стокхолмската програма. Нека да изложа едно-две по-общи неща, преди да се спра конкретно наказаното от госпожа Лолис. Шведското председателство в момента провежда редица консултации в връзка с възможно най-точното формулиране на целите, които ще бъдат представени пред съвета и възоснова на които ще се разработи план за действие, съдържащ конкретни мерки за осъществяване на Стокхолмската програма. В това отношение към края на зимата и комисията ще излезе с собствени предложения, така че планът за действие през юни при Испанското председателство да бъде прието от съвета през юни. Има редица политически цели, поставени от Европейския съвет и Както казах, планът за гей действия вече ще съдържа конкретните мерки, които отделните институции трябва да осъществят. Сега, за съдържанието на програмата – Четейки доклада на госпожа Уолис, човек изпитва задоволство, че вижда в него онова като забележки, което и ние самите искаме да подобрим по Стокхолмската програма. заместник председателят Баро също многократно го е казвал – в момента провежданата политика в областта на правосъдието и сигурността е на възраст 10 години. Крайно време е в центъра на тази политика да застане гражданинът със своето ежедневие и точно това подчертава и госпожа Лолис. Наистина в ежедневието гражданите на Европа се сблъскват с редица въпроси, свързани тясно с политиката в областта на правосъдието и сигурността. Има редица тенденции, които се отразяват от Стокхолмската програма. Първо, нашата политика, на нашата политика трябва да се отреди по-сериозно значение. През последните 10 години беше свържена много законодателна работа но все пак трябва да се следи за, и то по-подробно за изпълнението на това законодателство. Комисията го прави до известна степен с директивите, които споменахте, например 38 от 2004 година за свободата, за свободите. Също така комисията излиза с насоки а, с оглед на изпълнението на разпоредбите на директивата. Около половината от процедурите, които текат във връзка с нарушение на законодателството на Европейския съюз са свързани с нарушения именно на свободите. Ето колко е важно да се следи приложението на нейните разпоредби. Например, вече е факт взаимното признаване на данните за гражданско състояние. Нещо, което е доста трудно, защото привичките в държавите са отделни. Но това трябва да престане да бъде проблем. Навсякъде в Европа би трябвало да въжат актовете за гражданско състояние, в която и да е държава членка да са издадени те. Друго, към което се стремим е политиката в областта на правосъдието и сигурността да бъде в съответствие с други политики. Ето тук възниква темата защита на младеща. Тук комисията полага особени усилия за разработване на специална програма за защита на младите хора, която може да включва и допълнителни теми, които нямат пряка връзка с правосъдието и с е, сигурността, но въпреки това засяга правата свързани с достоинството на човека. И още нещо, съобщението на комисията беше формулирано така, че да бъде неутрално спрямо приемането или неприемането на Лисабонския договор. С други думи, формулирали сме а, такива цели, които да можем да осъществим при влизането на Лисабонския договор в сила, нещо, което ще научим тези дни след като този договор влезе в сила, някои от политическите мерки ще, бъде по-лес, ще бъдат по-лесно осъществими. Така че благодарим за този документ. Шведското председателство възнамерява да си сътрудничи тясно с вас в изпълнение на Стокхолмската програма. Благодаря. Благодаря. Сега искам да е, запитам координатора дали тя иска да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Лолис за този отличен работен документ. Искам да обърна внимание обаче, че нямахме превод на нашия език, така че ни е малко трудно да го разберем. Има го само на английски този документ, а той е много важен за нашите граждани. И смятам, че ние в тази комисия които се занимаваме с теми толкова близки до гражданите, идващи от гражданите, трябва да сметнем и тази тема за особено важна. Ето един момент, който ми е легнал особено на сърцето, това е валидността на еднополовите бракове. Нещата са уредени по различен начин в държавите членки. Когато бях депутат в парламента на Франция, Националното събрание, също имаше разгорешени дебати, защото освен еднополовите бракове. Е, тук влиза и въпроса с правото на такива брачни партньори да осиновяват деца или не. Това Европейския съюз не може да го реши. Ето във Франция сме решили, например, данъчните и наследствените въпроси във връзка с такива съжителства, но това е въпрос за решаване на всяка национална държава. Благодаря ви. Köszönjük szépen Grüni asszony hozzászólását, amely a szabadságjogok. Тук в изказването се говори за правото на свобода, за сигурността. Неща, които ние коментираме непрекъснато. Сега, господи, е, думата имат членовете на нашата комисия, ако искат да зададат въпроси или да се изкажат. Ето, сега е момента, моля. Mrs. Hmm? Okay. So, ha egyelőre nincs hozzászólás, akkor vissza... Ако няма желание за изказване, нека да дам отново думата на госпожа Лолис. Well, няма да задържам колегите прекалено дълго. Както виждам, комисията подкрепя нашия подход. Също и координатора даде позитивни коментари. Щом общото чувство е такова, тогава очевидно можем да работим с работния документ. Извинете ме за това, че нямаше превод. Всичко се дължи на тези толкова съкратени срокове. Ако можем да го одобрим, да пристъпим към писмената процедура с изменения, след това ще мислиме и секретарята ще ни обясни как точно ще процедираме по-нататък. Секретарята поддържа връзка с трите основни комисии, които изработват доклада и ще се съобразим. Ще съгласуваме нашия доклад с тяхната подготовка за революция, резолюция, но докато не видим проекто резолюцията, ние не можем да предлагаме изменения. Тя, разбира се, ще ви бъде предоставена в момента, в който се появи. Затова това, което предлагаме, и то имайте предвид, че ще имаме и допълнително заседание на нашата комисия в Страсбург, тогава може би ще имаме възможност да разгледаме този въпрос отново. В момента, в който ни предоставят другите комисии проекто резолюцията, ние ще ви я разпратим и тогава докладчикът ще влезе в консултации с отделните групи, за да види кои моменти да бъдат включени и евентуално да подадем изменения, които да отразяват мненията на различните политически групи и те ще бъдат подадени от координаторите. В против противен случай, ако отложиме въпроса чак за следващата ни срещи през ноември, ще бъде твърде късно. Така че, така, по-гъвкаво, по-прагматично трябва да подходим, ако искаме да дадем и своя принос. С разрешението на госпожа Уолис, ние предоставихме този работен документ на другите три комисии – е, и на, на базата на дискусиите днес, независимо от това, че няма преводи, е, ние предоставяме документите, но е, всички депутати ще имат документа в момента, в който той бъде преведен, така че да можете да работите на своя език. Председателя. Нека да благодарим тогава на госпожа Уолес за нейното представене. Благодарим и на колегите за коментарите. С това приключвам обсъждането на настоящия документ и се надявам, че всички ще имат време да се запознаят с него. И съответно отделните политически групи и отделните комисии ще внесат своите препоръки и коментари. А сега искам да продължим с темите от петициите. Е, все още сме по темата за околна среда. Сега ще дискутираме петиция 650 от господин Ленард от Ирландия. Той тук ли е? Добре дошъл. Тогава ви давам думата. Имате 5 минути да представите петицията. Uh, благодаря, благодаря. Много се радвам, че присъствам тази важна комисия. Аз работя в uh, общинските власти в една област, графство Дери. В едно... Ние работим с една много малка общност, много малка област. Предоставил съм документация за тези четири сметища, за които правим петиция писах е, писма още от 2009. Е, Изпратени са всички документи, затова няма да повтарям. Става дума за четири сметища в много малка общност и затова искам да а, подчертая, че а, в тази област е имало едно сметище от много години. То само по себе си създаваше много проблеми в течение на годините. И не смят, не че хората, живеещи там, не искат да поемат отговорност, не искат да се съобразят с реалността. Просто в там вече има едно сметище, което толкова много проблеми създава, а сега се планира да се строи. И път има толкова много оплаквания, толкова много е, злоупотреби, неправилни практики. Имаше оплакване до омбудсмана, беше затворен за известно време обекта. но проблема е, че управителя на предишния обект сметища сега притежава новите обекти. Безкрайни са проблемите. От 2006 година имаме е, оплакване подадено. Мнението на местните власти по околна среда, че не е необходимо да има разрешение е, за план за строителните работи. Тогава не се изискваше такова разрешение, но и по тази причина се смяташе, че не е необходимо да се да прави оценка за въздействието на околната среда. Но всъщност става дума за депо за отпадъци с капацитет над 100 тона дневно. И всъщност е, критериите, които бяха приложени тогава, за да се вземе това решение, датират от преди 30 години. В момента е абсолютно абсурдно да няма оценка на въздействията върху околната среда, като се има предвид и съответните директиви. Собственика на обекта наскоро е подал заявление да се увеличи капацитета на депото за отпадъци – И е, тези изменения ще да минат като едни малки промени в първоначалния проект, ако гражданите не бяха протестирали. В резултат на този проект министъра на околната среда си смени мнението и сега вече счита, че трябва да има заявка за, плани... за план за строеж толкова за първото депо. Предвиждате се обаче още два, две депа, които едното ще е, преработва 1300 милиона тона, другия 600 милиона тона. Едното от тези депа ще обслужва всъщност отпадъците на 7 области графства. А, и то в а, местност, която е изключително красива. А, ще има последици и за водните басейни, и за дивите животни, и насекоми. Това са много важни въпроси. Тъй като знаем колко не добре работеха властите по околната среда, в района, настояваме комисията да разгледа случая, да види даде ли, дава ли, е, правена ли е заявка за издаване на разрешително. Ние се опитахме да получим отговор от министъра как регионалните власти за околна среда прилагат изискванията на директивите за отпадъците, но в техния отговор не се цитира нито една от европейските директиви за отпадъците. Така че те изобщо не отчитат критериите, изобщо не ги прилагат европейските критерии за, за отпадъци. Затова комисията имаше чувството, че може би твърде рано повдигаме въпроса, но ние не смятаме, че е рано. В момента се обработват именно заявките за издаване на решително и сега е момента да се наложи изискването да се спазват разпоредбите на европейските директиви. Комисията трябва да продължи да разглежда проблемите по тази петиция и ще бъдем изключително благодарни, ако продължите, е, ако оставите отворена петицията и продължите наблюдението. Е, благодаря. Мисля, че е така ясната логика на това експозе ни кара да бъдем много любопитни да чуем мнението на комисията. Затова, нека да им дадем думата. Да чуем представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. В случая става дума за два законодателни текста. Едната е, е директивата за сметищата, за която отговарям аз и ще коментирам. След това колегата ми ще говори по другия законодателен текст, който визира оценката за въздействие върху околната среда. Приложение 1 от директива 9931 излага общи изисквания за всички видове сметища, включително и къде точно да се намират те – и съответните национални власти са тези, които трябва да издадат е, разрешение за сметище при условие, че е, това сметище не представлява риск за околната среда. По директивата за сметищата няма конкретни изисквания за отстоянието на подобни обекти. Друг е, важен член от директивата за сметищата е член 7 който се занимава с заявките за разрешение. Там трябва да има и оценка за въздействията, т.е. дали са спазани изискванията на директива 8537 и съответните изменения. В тази директива се говори за кумулативния ефект. И както казах, е, е, върху околната среда, както казах, моя колега ще говори повече за това. Е, доколкото имаме информация от службите, ние разбираме, че все още е твърде рано да се допуска, че ще има нарушение на, повтарям, директивата за сметещата. Но, така или иначе, ако вносителя ни предостави допълнителна информация, че има неправилни практики при управление на обекта, ние, разбира се, ще разгледаме в подробности въпроса с това как се управлява съответния обект и дали има нарушения на директивата за сметищата. И ако има такива, комисията съответно ще предприеме мерки. Това е което аз мога да кажа, както казах, конкретно по директивата за сметищата, а моя колега ще говори за директивата за ОВОС. Що се отнася до директивата за ОВОС 85337, оценка за въздействията върху околната среда, Основният проблем на възложителите е, всъщност има два ефекта. Първо, че кумулативният ефект е, трябва да бъде отчетен, когато се е, решава дали да има ОВОС или не. По информацията за конкретния обект има заявление за разрешително, заедно с е, оценка за въздействията, така че ние допускаме, че ще бъдат оценени кумулативните ефекти и ще бъдат отчетени. Що се отнася до другите два обекта, които според е, информацията, която ние имаме за тях, още няма заявка за разрешение. И е, когато това бъде направено, се надяваме, че властите в Северна Ирландия ще вземат предвид изискванията, ще искат да има оценка за въздействият. От гледна точка на комисията, по информацията, която имаме за сега, не можем да установим нарушение. Но вносителите, ако те установят, че има а, нарушения и могат да ни предоставят допълнителна информация за нарушения в процедурата за извада, а, изва, издаване на решение, било то за овоз или че не се отчитат а, кумулативните ефекти от а, експлуатирането на други сметища, тогава вече комисията ще се намеси и ще вземе нещата в свои ръце. Благодаря. Благодаря. Благодаря на представителя на комисията и за проявената гъвкавост. На базата на това, което чухме, оставаме с впечатлението, че мнението на вносителя и мнението на комисията се различават в няколко момента. И също така и остават някои неща те първа да се доизясняват, да се видят какви са фактите, да се приведат други допълнителни аргументи, за да се поясни ситуацията. Някой друг иска ли да се изкаже, моля? Благодаря. Смятам, че действително ще е много важно да получим допълнителна информация. Днес сутринта обсъждахме друга директива за местообиданията. Имаше два казуса, които съвсем ясно а, говореха за кумулативни ефекти и за склонността на страните членки да дават приоритет на економически съображения, а не на екологични, съвсем очевидно тук факта, е, че има сметища, които работят, обекта е в процес на развитие и комисията определено трябва да следи какво се случва там и да търси допълнителна информация от местните власти. А и ние е добре да знаем те какво смятат. Е, явно те първа се чакат разрешителни. А що се отнася до обектите, които вече са в експлоатация, доколкото разбираме, комисията търси информация за тях. Според нас е много важно, че господин Ленард а, има възможност да ни каже, че в действащото депо е имало толкова много проблеми, че се е стигнало дори до там, че и местните власти по околна среда са допуснали неправомерни разрешения за, раз, за разширяване на сметището, за правене на нови обекти и се опитват да ги прокарат като малки изменения. Смятам, че въобще не е случайно, че така решенията на местните власти са взети един ден преди проявата на петицията пред нас в смисъл, че те ще поискат сега разрешение за обекта, включително и оценка за околната среда, за разширяването на обектите а, но няма коментар за факта, че е било разрешено обекта да функционира без разрешение, въпреки че нееднократно е имало призови за това. The, the sites here that, that such, such should be carried out. I've spoken to residents there Uh, много съчувствам на граждани, на жителите. Те са имали огромни проблеми. Имало е и в училищата много случаи на стомашни разстройства, заболявания, неприятни миризми. Надявам се, комисията е наясно, че трябва да се внимава там. Трябва да е наясно, че тези хора там, тази общност е, и до сега са имали много проблеми, без изобщо да се отчитат кумулативните ефекти. Затова а, призовавам комисията да, да бъде е, справедлива в а, е, техните действия да се изготви задължително оценка на кумулативните ефекти. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy talán célszerűbb úgy folytatnunk. Мисля, че ще бъде много полезно да продължим обсъждането и ще чуем, може би, коментари или въпроси от страна и на други е, членове на комисията. Господин Таплой. Аз съм на същото становище, както и колежката, която говори преди мен. Ако директивата за изгаране на отпадъците, за инсталациите за изгаране на отпадъците и другите директиви е, се прилагат е, стриктно, и това е всъщност въпроса ми, прилагат ли се наистина, то тогава ситуацията ще бъде съвсем различна, защото ако директивата се прилагаше е, точно, то тогава нямаше да говорим за подобни случаи. Директивата е прията именно с тази цел, за да ни предпази от подобни щети за да предотврати подобно вредно въздействие върху околната среда. Именно Комисията по околна среда, както и съответната генерална дирекция в Комисията, е, Европейската комисия, те са отговорни за това, защото те би трябвало да следят за прилагането на въпросните директиви имаме редица, редица случаи на неспазване на законодателството. И обикновено аргументацията в такива случаи е да, ама няма сигурни, безспорни доказателства за това, че действително е на лице вредно въздействие. Е, ако при един проект не съм в състояние да докажа каква е оценката на, на въздействие, какво е въздействието върху околната среда, то кога, ами нещата зависят в крайна сметка и от отдалечеността от селищата, от, е, от е, други обекти, свързани с е, здравето на хората, да кажем, водоеми и така нататък. Как инак, ако не извършваме тази много щателна и стриктна оценка на въздействието върху околната среда, ще предпазим е, и съгражданите ни, и хората, и околната среда от вредно въздействие. Така че би трябвало да мобилизираме е, силите на всички компетентни, в този случай институции, органи и да действаме. Надявам се, че съм разбрала добре е, аргументацията ви. Смятам, че това е стремежът, да. Но при всички положения ние ще е, извършим е, проверка и върху това дали нашата е, комисия именно е компетентна по преработката на документите. Нееднократно ние сме коментирали този въпрос. Правили сме и посещения на сметище, инсталации за изгаряне на отпадъци. И много често основният въпрос, който възниква е, и се споменава в нашите доклади, е именно факта, че няма ясно определене на раз... отстоянието на едно сметеще от населено място. Никога не е ясно това. И ние редовно е, пращаме мнения на Комисията по околна среда. Тяхно задължение всъщност е да въвеждат е, поправки в законодателството. Е, за момента обаче за нас всъщност остава задачата да следваме, да видим какво се случва с конкретните казуси, в случая да видим какво ще отговорят компетентните власти в Северна Ирландия, да следим случая, за да е ясно, че нашата комисия наблюдава отблизо събитията. В момента трябва да решим точно какво смятаме, че трябва да се върши от тук нататък. Elnézést. Igen, ezt... Микрофонът на председателката не беше включен. И така, микрофон е, отново е включен. Отбелязвам, че комисията възнамерява да се свържи с компетентните служби в Северна Ирландия, за да е, уточним и тяхната позиция. Има ли е, други желаящи да се изкажат във връзка с тази петиция? Ако това не е така, тогава отново ще дам думата на представителя на комисията, за да отговори на въпросите на колегите. Благодаря, госпожо председател. По отношение на въпроса на господин Бруер, кога е необходима оценка за въздействието на околната среда. Според съответната директива тази оценка е задължителна за инсталации за депониране на отпадъци, за изгаряне а за сметищата има нужда от така наречената процедура скрининг да се установи дали има въздействие върху околната среда. Тогава вече се прави ОВОз. А когато има мнение, че има кумулативни, кумулативни ефекти, тази оценка се прави. Този въпрос трябва да се отчете от националните власти – а, когато трябва да се реши има ли въздействие или не. А сега вече продължаваме на френски във връзка с а, а, общностните директиви. А, е, Ще кажа, че моето мнение по отношение на директива 87 е по-различно. На лице е една процедура, която включва различни етапи и публично изслушване, така че гражданите да могат да участват при взимането на решения. Е, ние също 100% не сме доволни от тази директива. Наскоро имаше запитване от е, Иолайнен във връзка с тази директива. Междувременно комисията вече успя да вземе едно е, решение за необходимите изменения във връзка с е, подобряване на качеството на околната среда. и в момента, в който се започне вече сега работата по реформиране, по коригиране на документа, ще чуем с удоволствие и вашето мнение и ще се съобразим с него. Позволете ми накрая да дам думата и на вносителя на петицията, а преди е, да го чуем, ще му благодаря за това, че присъства на заседанието на нашата комисия. Кажете ни какво мислите за дискусията и за бъдещето на петицията. Благодаря, госпожо председател. Много е добре да знаем, че хората в Ирландия могат да бъдат чути и да евентуално да има реакция. Нека да кажа, че вече има нарушаване по мнение на е, хората там защото се отвори всъщност отново сметище, за което имаше нареждане да бъде запечатано. И факт, че през 2006 година, когато то започна да функционира отново, не се направи ОВОз, е нарушение. Мисля, че трябва да се види защо местните власти за околна среда просто и така решиха, че няма нужда от ОВОз. Ако се прави оценка за околната среда, той ще постави, тази оценка ще постави е, под въпрос именно и кумулативните е, ефекти. Един от основните проблеми тук е, че добре, е, казвате ни, ще се направи област. Но какви са критериите? Как точно ще се отчетат кумулативните ефекти на толкова много заявки за различни обекти? Министерството не ни отговори нищо конкретно. Изобщо не ни дават, примерно, точни е, цифри за това, кое, къде може да бъде се е, разполагат различните обекти. Според мен трябва да има много точни данни, така че хората там да знаят, че гласът им е чут, че въпросът им е решен по справедливост. А, питате ме, имало ли е смисъл от този депат. Разбира се, разбира се. А, виждам, че има основания да работим нататъка. А, разбирам, че петицията ще остане открита. И знам, че и хората от моя регион ще ви бъдат изключително благодарни. Благодаря ви. Нека да преминем към следващата петиция, която също е, е внесена от е, е, ирландски е, гражданин Дейвид Роджерс. Не вносителят на петицията ще говори, извинете, коригирам се, а господин Кешман, който ще представи в основни линии вижданията на петицията и а, компетентната комисия. Господин Кешман. Благодаря, госпожо председател. Подобно и на предходната петиция, тук става дума за проблеми с управляването на е, депо за отпадъци в Ирландия, този път в е, Южна Ирландия. Вносителят излага сериозни е, проблеми за замърсяване на въздуха и неприятни миризми от депото за отпадъци в графство Уайт Ривер вносителят се безпокои, че условията за получаване на разрешително за депониране на отпадъци не са били използвани. Тук се е, прилагат разпоредбите на директивата за сметищата. Там се изреждат конкретни условия за безопасното управление на депа за отпадъци, с цел да се сведат до минимум неудобствата и опасностите за околната среда. Когато се свързахме с ирландските власти, те потвърдиха, че има разрешително за депониране на отпадъци. То е издадено през 2003 година. Също бе потвърдено, че има значителен брой оплаквания от е, миризми в е, началото на 2007 година. Е, депото за отпадъци се стопанисва от местните власти. Регулативният орган е Агенцията за опазване на околна среда която именно е издала разрешението за депониране на отпадъци и която е длъжна да следи за изпълняване на условията за експлуатиране на депото. Вследствие на подадените е, жалби, Агенцията за опазване на околна среда е провела е, изследване особено, що се отнася до практиките и начините за контрол и управление на газовете на депото. Имало е визита на независим експерт по газовете, за да проследи механизмите за управление на газовете, отделяни от депата. Ир, ирландските компетентни органи смятат, че препоръките, които са направили, се прилагат и с тази тяхна намеса и намесата на Агенцията за опазване на околна среда, проблемите са били решени. Е, в началото на 2007 е имало 18 оплаквания, а техния брой годината е спаднал до 3. Това е ситуацията за момента, госпожо председател. И да обобщя, за нас е ясно, че е имало проблем с миризми в това депо за отпадъци в началото на 2007, но в резултат на на места на Агенцията за опазване на околната среда са предприяти конкретни действия за решаване на проблема и след това вече няма информация за конкретни проблеми, които евентуално да са причинени от това депо. Благодаря ви. Кой би желал да вземе отношение по темата? Ако няма желаящи, ще приключим с обсъждането по тази петиция, тъй като вносителят не, присъс... не присъства и няма да предприемаме допълнителни стъпки. Преминаваме към следващата петиция, която е, е внесена от унгарски граждани от моята страна. Получили ли сте документа, който бе донесен и е, размножен от, и раздаден от вносителя. Надявам се, че всеки от вас е получил копие. А сега ще дам думата на господин Виншей Тибор. Госпожо председател, Поздравявам всички членове на комисията и ви желая успех в работата. Tisztelt Bizottság, tisztelt Elnök asszony! Уважаеми госпожи и господа, членове на комисията, госпожа председател, много се радвам, че имам възможността да говоря тук, да представям моя роден град в Унгария и националния парк близо до него. Става дума за една гранична зона между Унгария, Австрия и Словения – И аз мятам, че темата ще бъде от особен интерес за всички е, мои приятели е, от Словения и Австрия. Ние развиваме туризма в е, нашия регион и това се отнася не само за Унгария, но и за Словения и Австрия. Внесената петиция е свързана с прилагането на три директиви. Става дума за опазване и на околната среда, но и за КПКЗ и за качеството на въздуха, тъй като проекта, който е предвиден, е, е, е наистина предприятие за инсталация за изгаряне на, промиш... на е, отпадъци в е, обем от 325 тона. Комисията бе уведомена още в подготвителната фаза на този проект. Австрия ще инвестира средства в тази голяма инсталация за изгаряне на отпадъци, но инсталацията ще се намира много близо до границата с Унгария и Словения, като Унгария ще бъде най-силно засегната от вредните емисии. Според нас изграждането на подобна инсталация на за изгаряне на отпадъци с такъв капацитет противоречи на съответната правна уредба и затова призоваваме комисията да вземе отношение по въпроса и да предприеме съответните мерки и от другата страна на границата в Словения, в Австрия е, се е, развива туризъм. Е, имам предвид най-вече Австрия, защото тя строи тази инсталация или възнамерява да, да я построи. А, това ще се отрази много неблагоприятно и на австрийския туризъм, както и на поминъка на хората, които се занимават най-вече с туризъм. Затова става дума за прецедентен случай – за прецедент, когато говорим за европейски региони е, и за подпомагане на тяхното развитие, в никакъв случай нямаме предвид именно изграждането на подобни инсталации и изхвърлянето на вредни е, емисии е, във въздуха, в почвата или във водите. разрешенията, които се изискват, предполагат е, спазването на определени норми, а това, което се предвижда в е, въпросния проект за инсталацията, за която говорим, не отговаря на никакви норми и представя, отговаря на, на ситуацията в 19 век. Благодаря ви. Благодаря. Нека сега да чуем отговора на представителя на Европейската комисия. За тази петиция комисията вече изпрати доста подробни мнения, свързани с ред директиви. Става дума за нарушаване на директивата за област, директивата за местоопитания, за изгаряне на отпадъци, за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Имаме много подробен отговор. Съвсем накратко ще коментирам е, моментите повдигнати от вносителя. Първо, качеството на оценката за въздействие на околната среда. За съжаление, директивата за ОВОС няма стандарти за качество на тези оценки. Често казваме, че по тази директива може да се построи инсталация за изгаряне на отпадъци в центъра на Рим. Тоест директивата установява някои принципи, но съответните власти трябва да приемат е, важни, конкретното решение. Е, тук вносителя повдига въпроса за консултацията с общественото мнение, но това е само е, консултация. Те могат да издадат мнението си но решението принадлежи на съответните власти. А местните власти могат също да дават становища, но те не са обвързващи. Има подобни случаи в Гърция и в Италия за построяването на подобни инсталации. Говореше се тук и за най-добрите налични практики. Това е термин внесен от директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Но там тези документи са само насоки. Те не са задължаващи. И настоящата инсталация използва една от технологиите, които се предлага в този документ, т.е. може да не е най-добрата технология, но е една от най-добрите сега, тук се говореше евентуално и за нарушаване на принципа за отстоянията. Тоест, да се спазва от инсталацията принципа за това колко да е отдалечена тя. Но тук вече, е, когато става дума за инсталация за изгаряне на отпадъци, Всъщност това е по-добрата е, практика за околната среда, отколкото депонирането на отпадъци. за това, че и по тази точка е трудно да решим, че има нарушаване на принципа за отдалечеността. За този момент ние не откриваме нарушения. Ако, разбира се, може да ни се предоставят допълнителни документи, ние ще разследваме случая. Знам, че е, случая е, е даден на апелативния съд и комисията ще следи, защото е, националните съдилища имат отношение, разбира се, и към решения, които са на общностно ниво. Благодаря. Е, има изказвания. Господин Радър е първият, който ще вземе думата. Госпожо председател, госпожи и господа, аз не съм член на вашата комисия. Работя в, е, и участвам в работата на комисията по околна среда. Но имайте предвид, е, че ние се занимаваме с редица въпроси, които се покриват до това, което сте записали в дневния ред. Да, е, за съжаление става дума за много неприятна, лоша инвестиция, бих казал, е, и то близо до едно толкова важно място от гледна точка на туризма, от гледна точка на, на развитието на европейските региони. Сен Готара е известно име и място. Непрекъснато говорим за опазване на околната среда. Словения, Унгария, Австрия се опитват да покажат в рамките на този регион всичко това, което ние наричаме критерии и принципи на Европейския съюз в въпросната област. Става дума за малък град, но там живеят е, и австрийци, и унгарци. И те вече протестираха срещу проекта. Усилията на тези хора, усилията на целия регион да развива туризма, да развива екологичен е, туризъм, да развива селски туризъм, е, в крайна сметка са поставени на карта. Как хората биха могли да се изхранят, как цялото население на Европа и на света, бих казал, което иска да посети този регион, ще може да се възползва от създадените там условия за туристи. Освен това, обема, капацитета, който се предвижда 325 тона, надхвърля десетократно, може би, обема отпадъци, налични в Бургенланд. Това е именно засегнатата област в Австрия. Така че е, Очевидно не става дума само за отпадъци от тази област. Имайте преди, че Бургенланд е много близо до Гранц, но а, австрийските граждани може би и не знаят какво точно а, се предвижда там в този толкова важен за Австрия регион. Има и още един аспект, който трябва да бъде отбелязан. Междувременно вече една от общините в Австрия показа, че не се е, интересува и не се вълнува от е, протестите на всички граждани, на, не само на територията на Австрия, но и в съседните държави. Има и още един елемент представителят на комисията ни подкани да представим и нови аргументи или нови данни и нова информация. А има такава, да. Много се говори за климатичните промени. И е, населението на Сен-Готард вече наблюдава промените в климата – променя се нивото на водата в реката, която пресича тази територия. През тази година е, покачването на нивото бе толкова голямо, че е, просто сантиметри ни деляха, така да се каже, от бедствие на, кът, ситуация, от е, наводнение. Е, не знаем какво можем да очакваме през следващата година. Това са, за съжаление, непосредствените последствия от подобни необмислени действия и проекти. И по тази причина аз апелирам към членовете на комисията и към членовете на парламента. Възможно ли е изобщо да се планира подобна инсталация в близост до национални паркове? Възможно ли е една подобна инсталация да игнорира протестите на населението от е, трите страни на границата в е, Австрия, Унгария и, Словани, е, и Словения. Нека да призовем и австрийските компетентни органи, най-вече местните власти, да се откажат от на този проект именно на това място. Да, да призовем и компетентните европейски органи да предвидят съответните е, суми от е, порядъка на 30 милиона за е, защитни мерки, предпазни мерки, които да ни е, помогнат да се справим с е, е очертаващите се природни бедствия в този важен регион. Това са неща, които е, жителите на Сен-Готард не искат да се случва. За това има е, място 60-70 км от там, където е, може да бъде построена подобна инсталация, има и разрешително, тогава защо тя да не бъде там? Госпожо председател, тази петиция е напълно легитимна и е много сходна с други петиции, които обсъждахме тук. Един от преждеговорившите каза нещо изключително важно и се питам дали нашият секретарят не може да направи обобщаващ документ, който да представим в Комисията по околната среда, чието заместник член съм и аз. За да можем заедно с колегите да направим всичко, което е по силите ни. Понеже аз съм напълно съгласен с вносителите, има проблем с спазването на директивата и то по отношение на отстоянията. Защото след като директивата не изяснява еднозначно и ясно, че в такива региони трябва да има точно определени отстояния, то трябва да се попитаме къде изобщо е възможно да се строят а, инсталации за изгаряне на отпадъци. Колегата също каза, че това не е унгарски проблем, че е проблем на трите а, страни, които имат обща граница там. Освен това, проблемът се състои в това, че дадена страна може да си позволи да изнася отпадъците си в друга или замърсяването си в друга европейска страна, като е, застрашава и собствените си защитени зони, защото националният парк Рааб все пак се намира в Австрия, той също е застрашен. Тъй, че става въпрос за три държави, членки на Европейския съюз, Австрия, Унгария и Словения. Мисля, че си е провокация това, че изобщо е издадено разрешително за строителство на такава инсталация. Това е нарушение на европейското законодателство по принцип и показва, че няма добра воля ще трябва да си поговоря с представителя на комисията, защото и в неговия документ се казва, че държавите членки трябва да си сътрудничат. Обаче кога? След нарушаването на директивата ли? Значи превенция няма да има, така ли? Имаме директива за качеството на въздуха. Ако прочетете последното изречение в нашето досие, ще видите, че там е записано, че държавите, държавите членки си сътрудничат след изграждането на такава инсталация, а тогава вече е много късно. Къде остава превенцията? Къде остава а, предотвратяването? Ето защо трябва да се преработят някои директиви в областта на околната среда, което ще е в интерес на всички европейци. Мисля, че трябва сериозно да се заемем с търсенето и намирането на решения. Защото изградили се инсталацията, вече ще е късно. Злото ще е причинено и, както господин Атер каза, съществува и заплаха за реката и чрез реката да се разнася замърсяването. За това непременно трябва да се намери решение в този парламент. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Аз виждам два проблема във връзка с тази петиция. Единият е, че все повече петиции се получават при нас, в които всъщност става дума за решаване на отношения между държави членки. В това отношение искам да се присъединя към преждеговорившите. Не бива да позволяваме да възниква подозрението, че някои държави прехвърлят, изместват някои по-сложни, проблемни строителни проекти към границите си. Това, което ме смущава, е, че държавите членки имат много точни, много строги е, правила в областта на строителството си. В Германия, например, е точно казано, ако ще си строя балкон в къщи, какво трябва да е отстоянието до съседа. Значи това си е чист е, липса, чист дефицит. Ние като комисия по петициите трябва да дефинираме този дефицит и е, да формулираме по-точно нещата в съответните директиви. Защото за мен не е достатъчно, че първо трябва да се построи такова нещо и след това да си сътрудничат държавите членки. Добросъседските отношения за мен са нещо съвсем друго. Мисля, че би могло да има законодателна инициатива на парламента или на комисията в това отношение. А за ветрогенераторите е същото е. В една страна си ги изгражда, на друга това не и се харесва и пак възникват спорове. Знаете, мисля, че ние като комисия по петициите имаме право да идентифицираме проблема, именно, че трябва да се променят директивите. Това е едно. Второ, а, в Германия, аз съм от Саксония, бяхме много засегнати от а, наводненията. А района, за който говорим, е също така застрашен. Ние бяхме наводнени в район, в който от 20 години не беше имало наводнение. Така че се случват. Не могат такива неща да се строят в зони застрашени от наводнение. Така че нека комисията се обърне към Австрия и да уточни нещата, защото няма разрешително за строеж, което да ни предпази от наводнението. А наводнението като дойде, дойде. Благодаря. Съвсем един кратък коментар, защото Въпросът е свързан и с неща, които коментирахме току-що. Въпроса за оценката за околната, въздействията на околната среда. Защото не е въпрос дали има въздействие и какво се прави, а въпросът е как се прилагат съответните мерки за справяне с въздействията, какви са критериите, каква методология се използва – за да се е, справим с кумулативните ефекти. Вече за трети път чуваме именно този е, проблем, този аспект в различни петиции, както и в проучването, което бе представено сутринта. Това, според мен, е една тема, която ние като комисия трябва да следим и трябва да искаме от комисията да я следи и да дискутира по въпроса с страните членки. Е, е, Благодаря. Ако няма допълнителни изказвания, нека да обобщя. Доста дълго проведохме дискусия по темата. За мен бе удоволствие да видя колко солидарност бе проявена тук е, по отношение на тази петиция. Мисля, че всички, които са засегнати и недиректно от проблема, взеха отношение. Факта, че колегите са от различни политически групи, не ни попречи да изкажем общи позиции и мисля, че винаги така трябва да се подхожда по въпроси за околната среда. Отправи се искане към представителите на Европейската комисия по отношение на петициите от Ирландия и от Унгария – когато започнахме днешното заседание, говорихме за сигурността в Европа и мисля, че аспекти от нашата дискусия сега се отнасят към същата тема. в смисъл, че европейските граждани трябва да се чувстват спокойни и безопасност. А ако има проблеми, да речем, за тяхното здраве, трябва да се търсят решения – и отговорите не бива да се губят в дебрите на законодателството и бюрокрацията. Мисля, че истината трябва да е по-силна от бюрокрацията. Е, моето уважение към представителите на Европейската комисия, но чувства, че трябваше да кажа това. Е, има, разбира се, много аргументи за и против. Е, има както и в други петиции, е, има приведени нови е, аргументи, както стана дума тук, опасността от наводнявания. Този е, нов аспект налага да оставиме и тази тема на дневния ред и да поискаме от Европейската комисия да продължи да наблюдава въпрос. Шефа на секретарията ме информира, че е взето решение в комисията по петиции да бъде изпратено писмо до австрийското правителство van, de szeretnénk, hogyha egy ilyen egyhangú döntés születne, hogy egy levéllel forduló. Разбира се, ако комисията реши, ако сте съгласни да изготвим такова писмо и да го изпратим на австрийското а, правителство и да изложим а, протеста на унгарските граждани. Сега Последната петиция в областта на околната среда. Äh, Все пак имам една молба. Разбира се, че се интересувам от е, правното основание и въобще какво е състоянието на законодателството за такива строителни проекти в гранични региони. Всички сме с е, впечатлението, че са недостатъчно координирани законодателствата на държавите членки в това отношение. Сега ние не сме специализирана комисия, но може би да отнесем въпроса до Комисията по околната среда, за да се занимаят като специалисти с него и да уточним нещата. Благодаря, да, смятам, че това беше много важна бележка и ще я вземем предвид. Сега последната петиция в областта на околната среда. Мисля, че вносителят не, е на... не присъства. Това е госпожа Вероника Дини. Ще помоля господин Ампатис да представи петицията. Благодаря съвсем накратко. Петицията става дума за проект за обществен транспорт тролейбус в Болония, мрежата СИВИС и според оценката за въздействие в околната среда, всъщност петицията вносителя твърди, че не е била изготвена по правилния ред ОВОС, но комисията не споделя това мнение, защото а, по а, директивата страните членки разполагат с много голяма свобода е, да решат е, в какъв вид и как да се извърши ОВОС. Според нас няма нарушение на директивата, защото тук страната членка не надхвърля правомощията си. Затова считаме, че няма няма а, е, данни за нарушаване на законодателството за изготвяне на ОВОС. Благодаря за изказаното мнение, тъй като тук е, не присъства вносителят. Нямаме какво повече да направим по този въпрос, с което преминаваме към следващата група петиции, свързани с признаване на квалификациите. Първа е, вносител е госпожа Силви Перк. Моля, нека да представи петицията си. Úgyhiszem, akkor А, извинете, вносителката не присъства, това не ми беше известно. Значи отново представител на комисията, госпожа Урсула Шаер, ще е, говори. Тук става дума да бъде призната професионалния опит на носителя, който тя е придобила в е, Обединеното кралство и иска да бъде призната, когато работи в е, Франция. На базата на съдебната практика е, стаж, е, трудов стаж, е, придобит в друга страна членка, трябва да бъде отчитан от съответна страна членка, където работи лицето. По същия начин, както се отчита стажа, придобит в самата страна. Комисията е започнала наказателна процедура срещу Франция. И в резултат е, на това френските власти са приели нови разпоредби. След е, приемането на тези разпоредби, е, комисията счита, че ще бъде постигната хармонизиране на изискванията и наказателната процедура без пряна. Е, Франция е създала комисия за еквивалент с цел да преразгледа дипломите на е, и, и трудовия стараж на граждани, които имат отношение към подобни казуси. Вносител е получил информация относно решенията на тази комисия цяла година след решението. Но тъй като носителката е имала прекъсване в стажа си поради това, че не са и признали стажа в Англия, считаме, че тази практика е непряка дискриминация спрямо работещи от други страни специфичното френско правило е да има прекъсване на кариерата само 3 месеца, не по-дълго от 3 месеца, за да може да му се признае предходния стаж. Поискахме е, френските власти да преразгледат е, това решение и сме уведомени, че от април тази година условията са сменени и вече това условие да няма прекъсване на трудовия стаж не съществува. А що се отнася до конкретния е, казус, чакаме информация какво точно е предприело френското правителство по случай и после ще ви уведомим. Много ви благодаря. Може ли аз да задам един въпрос, защото това е петиция, която случайно беше една от първите, които разгледах, когато влязох в секретарията. Не, нееднократно е имало подобни оплаквания и френските власти са отговаряли, че са решили въпроса и след това е, вносителите идват при нас и ни казват, че нищо не е направено. Колко време смятате, че може да продължи тази практика? Благодаря за въпроса. Действително, от Франция имаме изключително много оплаквания, затова и започнахме наказателна процедура, с която стигнахме до съда. След това те казаха, че създали съответната комисия за еквиваленти, която ще разгледа всички случаи, но твърде късно бяха уведомени вносителите на петиции. След това се оказа, че са въведени допълнителни изисквания а, относно непрекъснатост на трудовия стаж. Знаете, че в Франция има 160 000 съдилища с а, различни свои правила. Имаше реформа а, и сега вече има така рамкови правила. И в този случай се оказа, че по причини различни от първоначално спорваните, не бе отчетен е, трудовия стаж. Ние е, отново влязохме във връзка с е, е, френските власти, но всъщност това беше едно допълнително следствие. Първоначалната причина, за която ние ги подведохме под съд, бе решена Euh, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е много сложно положението във Франция. Става въпрос за взаимно признаване на дипломи, на стаж, на придобити квалификации не в, просто в чужбина, а в рамките на Европейския съюз, така че нещата трябва да се променят. Аз вече съм се застъпила пред правителството за това. Правителството е за пълно взаимно признаване, но администрацията е много бавна, много тромава Иначе е пълен абсурд в днешния Европейски съюз да не можеш да следваш или работиш където искаш, в която искаш от страните членки. Нали? За това е Европейския съюз, за това е така силен. Това е защото по този начин сме обеготили гражданите. Питам представителката на комисията. Вие казахте, че съдилищата си имат специфични правила. Има различни тълкувания на закона. Да, това казахте, аз ви чух, но това не е така. Всички правилата са едни и същи за всички. Добре, тълкуването на закона понякога може да е различно, но тук говорим за правила, които са толкова еднозначни, ние в целия Европейски съюз се застъпваме за това да можем да учим и работим във всички държави членки. Това е много важно. Благодаря. Нека да ви кажа отново, че този, е, това условие за непрекъснат е, стаж е, е отпаднало и сега ще видим как точно ще бъде е, приложено това към конкретния случай. Но, но това е нещо, което е съвсем ново. Е, тоест, е, разпоредбата е поправена, но сега ще видим конкретно какъв ще е резултат. Благодаря. Мисля, че можем да приключим дискусията по тази петиция и да преминем към следващата в същата област признаване на квалификации е в отсъствието на вносителя и ще помоля представителя на комисията. Става дума за признаване на дипломи за менуална терапия да бъдат признати в Германия, получени са в чужбина. А, непризнаването, комисията постанови, че непризнаването на тези дипломи е нарушение на общностното законодателство. Обърна се към Германия да промени съответните си законодателни текстове, така че те да се съобразят с, обществ... с законодателството на общността особено с директивата за професионални е, квалификации. От, след е, последното писмо на комисията от 2000, юни 2009 година, Германия ни информира, че е въведено изменение в тяхното законодателство, което сега отговаря на законодателството на общността. Що се отнася до вносителя – той в момента неговото дело е пред Върховния съд в Германия за граждански дела и се изчаква решението на съда. Защото само Национален съд на Германия има правомощия да наложи уважаването на правата на вносителя. Ние не можем да наложим на германските власти да, прилож... да признаят неговата диплома. Така че трябва да се изчака решението на съда. Ако то е в полза на носителя, комисията ще приключи петицията. А ако решението на съда е в ущърп на вносителя, тогава ще преценим дали решението отчита изискванията на директивата за професионални квалификации и ако се окаже, че тези изисквания са нарушени, ние ще отворим процедура пред Европейския съд. Е, комисията ще уведоми Комисията по петициите какво се случва с е, конкретния случай. Благодаря ви за този добър отговор. Сега следва една малтийска петиция. Вносителят не присъства и за това иска да помоля Ангелика Колман от комисията да я представи. Носителя е инженер от Англия, който търси признаване на квалификацията си в Малта. Комисията е, направи заключение, че Малта нарушава директивата за професионални квалификации. Първо, защото изцяло са пренебрегнали документите му за квалификация. И второ, не са му дали възможност да се възползва от компенсаторните мерки, които се предвиждат. Те са два типа. Искам да съобщя на Комисията по петициите, че в последните три месеца има няколко нови момента, които е, ни карат да мислим, че Малта вече прилага тази директива. Първо, е, вносителя ни уведоми, че малтийските власти от 16 юни са му дали възможност да избира компенсаторни мярки. И на 19 юни той е решил да приеме варианта да има период на адаптация. Също така комисията се срещна с малтийските власти, кабинета на, преми... Е, на министър-председателя, е, също и с представители на инженерния борт. Това е институцията, която присъжда квалификационни степени. Те е, разпоредиха, че негови квалификациите на вносителя трябва да бъдат е, признати. След това на 7 юли малтийските власти потвърдиха пред комисията, че ще дадат възможност на властителя да избере компенсаторна мярка. И накрая отново получихме писмо от вносителя, че малтийските власти а, работят с него за това да оценят какъв период на адаптация ще искат от него с което ние считаме, че Малта вече прилага разпоредбите на директивата за професионални е, квалификации и не можем да ги обвиним вече в нарушаване на тези разпоредби. Благодаря. Благодарим за този конкретен отговор. Сега преминаваме към групата петиции в областта на транспорта. Това са петиции, чието вносители не присъстват, така че направо давам думата на представителите на комисията. Първата петиция е внесена от гражданин на Малта. Благодаря, госпожо председател. В петиция 1297 става въпрос за оплакване от малтийски гражданин, че е, транспортният орган в Малта не прилага директивата относно ограничаването на скоростта на превозни средства с търговско предназначение. Става въпрос за средни и малки е, товарни превозни средства до 30 тона. На 1 януари 2005 го, е, значи от 1 януари 2005 година нататък Малта е била задължена да прилага тази директива. Тя тогава е влязла в сила през октомври същата година е била транспонирана в малтийското законодателство. Комисията смята, че приложението е цялостно, защото се предвижда, според директивата се предвижда 3 годишен срок на дерогация за превозни средства, които се движат само в рамките на Малта. Този преходен срок се дава, за да има време за монтиране на устройство за ограничаване на скоростта. Това става само в лицензирани сервизи. Така че процедурата е наред, няма процедура за нарушаване на договора срещу Малта. Благодаря. Следващата петиция от гръцки граждани госпожа Вагнер ще я представи. Това е петиция. в връзка с регламент 3577 на съвета, свързана е с морския каботаж в Гърция гръцкия гражданин се оплаква от това, че не са спазени правилата за морския каботаж по отношение на островите. вносителят се обосновава Комисията смята, че някой от аспектите на гръцкото законодателство по отношение на каботажа наистина не са основателни, защото държавите членки са приели, поели определени ангажименти в областта на услугите. След намесата на комисията се постигна сериозен напредък. Гръцкият закон вече, в гръцкия закон беше до голяма степен транспонирано европейското право. А, става въпрос за линии, които, рейсове, които се обслужват от а, национални и международни превозвачи и билетите, които се плащат за тези рейсове, вече гръцките власти допускат в достатъчна степен да има конкуренция. А по линиите, по които наистина няма конкуренция, то комисията смята, че е, е, държавата може да определи своите цени. А, не, и тук вече не влиза в сила член 3 от споменатия регламент. Държавата домакин според регламента може да определя цени по рейсове, за които няма конкуренция. А, в резултат на, на месата правителството на Гърция прие постановление за облегчаване на условията за международен каботаж, което да не ограничава значително предприемаческата свобода. Комисията и Гърция продължават да обсъждат въпроса Целта на комисията е да се осигури целогодишна възможност за каботаж, включително и по рейсовете, които вече са заети от изпълнители на доставчици на услуги. Защото е важно да се осигури една добра минимална степен на възможен каботаж а, по, а, за рейсовете между островите. Благодаря. Следващите пет а, петиции са свързани с данъчното облагане. Вносителите също не са тук. Така че смятаме, че направо можем да дадем думата на комисията да представи и петте петиции. Uh, е, concern... Благодаря. Нека сега да отговоря на английски. Е, Въпроса с таксите за излитане в е, Малта. Летишните такси. Пет петиции. Официално тази такса, която се нарича такса за граждански услуги, тя отпадна от е, е, ноември 2008, началото на зимния сезон и тогава комисията е, закри процедурата си за нарушение на 27 ноември 2008. Така че е, съответните такси вече не съществуват и е, съответно жалбите пред Европейския парламент могат да бъдат приключени. Е, до този момент ние не сме получили други оплаткания, нито такива свързани с морски, с такси за морски транспорт има жалба срещу подобни практики, комисията смята да влезе във връзка с малтийските власти и да установи какво точно се случва. Е, Благодаря. Ако мога само да кажа на комисията, след като вие сте приключили процедурата през ноември 2008, би било лоялно и в духа на добро сътрудничество от ваша страна да ни уведомите. А не е да научиме това тук почти една година по-късно, както се случва в момента. Много моля комисията да отбележи от тук нататъка, че когато вие започвате наказателно преследване или приключите такова, е добре да уведомявате достатъчно своевременно парламента. Euh, euh, Благодаря, че го казахте. Да, комисията по петициите работи много интензивно. след като се разглеждат и досиета, които вече са приключени, то едва ли ще можем обаче да се придвижим напред, така че може би нещата трябва да се организират малко по-рационално. Благодаря, госпожо Груни. Мисля, че всички можем да се присъединим към вашето изказване. Сега ни остава само една е, петиция за нарушаване на хартата за основните права, внесен от германски граждани, но носителят не е в залата, затова моля да чуем представителите на комисията. Добър ден! Нека да ви представя информацията. Е, Носителката е госпожа Милър, която живее в Гърция в продължение на 20 години. И след като тя сключва брак с гръцки гражданин, те са решили да закупят имот в Гърция, като придобиването на имот в Гърция се облага с данък – но в този случай има възможност е, купувачите да се освободят, тъй като по закон това може да стане, тъй като купувача живее в Гърция. Но е, вносителката твърди, че гръцките власти са поискали да тя да отговаря на още едно условие, именно да е работила в Гърция поне една година преди да придобие съответния имот, за да може да упражни правото си на освобождаване от данък. Но тъй като тя е била в отпуск по майчинство, не, е, тя не е отговаря на условията и съответно не е било разрешено да получи освобождаване от данък. Ние влязохме във връзка с вложителката, е, проследихме кои са законодателните текстове и на каква база гръцките власти е, са поискали е, тази, са наложили тези условия. Те ни предоставиха съответния закон, комисията го анализира и стигна до заключението, че това, което са поискали гръцките власти, не следва от текста на закона. И, но, за съжаление, е, вносителката не можа да предостави съответните документи, на базата на кои, които ние да можем да започнем наказателна процедура срещу Гърция. И по тази причина ние не можем да се намесим в административна процедура на национално ниво. Можем да възбудим наказателна процедура, но вносителката не можеше да предостави съответните документи, затова и ние не а, можахме да, да започнем такава процедура, за което и уведомихме носителката в, през декември 2008. Може би също така е добре да отбележим, че съответния закон гръцки, други е, елементи от него са успорени от друга наказателна процедура, която е в момента в ход, процедура номер 2007-4319 комисията оспорва гръцкото законодателство и ние вече казахме, че в момента а, процедурата се движи. Гръцкото, гръцките власти не спазиха изискванията на комисията и комисията през май 2009 отнесе случая пред Европейския съд. С 155 е номера на делото от 2009 година и е, текстовете от гръцкото законодателство, които се атакуват от комисията, които се отспорват от комисията, са свързани с освобождаването от е, заплащането на данък, изискването да има постоянно местожителство. Комисията настоява това изискване да бъде разширено, да покрива и граждани, които закупуват имот в Гърция с намерение да се заселят там. Защото единствено при такива условия ще бъдат спазани условията за свободно движение на граждани в Европейския съюз. Втория аспект, който спорваме е, че гръцки граждани, които е, живеят в чужбина и нямат постоянно местожителство в Гърция, също трябва да могат да се ползват при такива е, условия за освобождаване от е, заплащане на данъки. Всъщност практиката е, че на гърци се дава възможност да се възползват от правото за освобождаване от данък, но чужденци никога, което е вид дискриминация. Благодаря. Благодаря за така потвърдителната и положителна информация, с което свърш, приключваме дневния. Това доволен, не съм до, достатъчно доволен от изявленията, защото в текста е записано, че комисията не е могла да докаже, че се касае за постоянна административна практика, което би било предпоставка за започването на наказателна процедура. вносителят на петицията има лошия късмет. Има късмет, т.е. в кавички, че по същия въпрос в съда има друго дело. Наивният ми въпрос към комисията е какво става, ако институцията вземе е, несправедливо решение в един единствен случай, а не в група, както е сега. Когато несправедливостта се отнася само до едно лице, какво? Такъв му бил късмета ли? <clears throat> Сега ще говоря или поне ще опитам да говоря на немски. Ако се случи така, че биват нарушени правата на един индивид отделен от дадена институция, то, за съжаление, комисията не разполага с юридически средства да се намеси, защото е единствения прерогатив, единствената компетентност на комисията е разписана в член 226 на ДЕС. Това са процедурите за нарушаване на договор. Има едно единствено а, изключение в момента за така наречения пилотен проект на Европейския съюз, в който участват 15 страни. Когато се получи жалба, каквато има в случая, то тогава в рамките на този проект ние бихме я отнесли до компетентния орган на държавата членка, на съответната държава членка, която е задължена в рамките на 10 седмици да ни отговори как интерпретира ситуацията и как възнамерява да процедира по-нататък, за да отмени нарушаването на правата. В този конкретен случай проблемът беше, че Гърция не участва в този пилотен проект. Ето защо този вариант не беше възможен в случая. Благодаря. По точки Б, както виждате от предоставена ви документ, ред петиции могат да бъдат считани за приключени. Няма да ги коментираме, няма какво да бъде казано. Има само един въпрос, който искам да задам по този повод. Има ли някакви, някои от вас има ли някакви съмнения относно това, трябвало ли е да бъдат приключени петициите, дали считате, че трябва отново някои да бъдат повдигнати, защото ако нямате възражение, те ще бъдат счетени за приключени. Благодаря, госпожо президент. Става дума за комисия номер 41. Тъй като тя се отнася до един много сериозен сюжет, става дума за съдбата на деца с умствени увреждания и за деца лишени от родителски грижи в България и за един филм, който миналата година в предишния мандат на предишния парламент беше излъчен от BBC. Един филм направен за един такъв дом в България. Бих искала да ви кажа няколко думи, не само защото съм от тази страна, а защото и в предишния мандат на Европейския парламент дълго време се занимавах с този въпрос. Информацията, която ни е предложи, са ни предложили колегите от Европейската комисия, разбира се е достатъчна, но аз настоявам този въпрос и тази жалба да остане на нашето внимание и нещо повече. През другата година, през 2010 година, да бъде направена една проверка от страна на Европейската комисия с участие и на представители от нашата парламентарна комисия по петициите и жалбите, за да се види дали действително този проблем продължава да бъде решаван в България. За съжаление, тази тема се превърна в една голяма кампания в рамките на Европейския съюз. Имаше много сериозно обсъждане тук и в Европейския парламент. Ако някой от вас проявява повече интерес, бих казала още основания в тази посока, но аз държа тази, тази жалба да не бъде затваряна на този етап и наблюдението върху нея да продължи. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че всички видяхме този документален филм, който действително ни шокира не само за практики в България, но и в други страни. Сега искам да попитам шефа на секретарията каква е процедурата, която трябва да се следва. Всеки има право да поиска е, откриване на петиция, т.е. тя да не бъде затворена, така че вие имате право, госпожа Епета Йотова. Е, не малко петиции бяха обсъдени по тази тема. Всъщност е, парламента изпрати и представители, които посетиха един от домовете за деца в България. Има доклад. Членовете на комисията могат да го видят и да получат и допълнителна информация по случая, който коментира госпожа Ялтова. Благодаря много. Значи ще следваме съответната процедура, с което означава, че ние изчерпахме дневния ред. Благодаря ви за участието. Мисля, че за днес няма какво друго да работим.